Welcome. May I... Уважаеми членове на комисията, добре дошли. Моля да сложите картите за гласуване в устройствата. А това вече сте го направили. Искам да зная колко души ще гласуват. I hope everybody is has put Надявам се, че всички са сложили картата си за гласуване в процепа на апарата. Who is going to vote on behalf of the Greens? Кой ще гласува за зелените? Е, има една карта в повече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 Okay, we are 21, 21. 21 човека гласуват в момента. И така. Of... Гласуваме доклада на госпожа Розиер. Нека да започнем с изменение номер едно. За, против, въздържали се, приема се. Изменение второ. За, против, въздържали се, приема се. Изменение трето за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение номер едно за, против, въздържали се, приема се. Uh Девето изменение от Имко за, против, въздържали се, приема се. Е, култура, второ изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение номер 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение номер 8 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение номер 10 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 11 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 15 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 16 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. 20-то изменение за, против, въздържали се, извинете,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 Е, Инта 2. Инф... Е, Изменение Инта 2. За, против, въздържали се, приема се. Имко 9. За, против, въздържали се, приема се. Имко 9. Е, трето намерение за против въздържали се приема се. Е, култура 4 за, против, въздържали се, приема се. Култура 6 за, против, въздържали се, приема се. Култура 9 за, против, въздържали се, приема се. Инта 5 за, против, въздържали се, приема се. Култура 10 за, против против, въздържали се, приема се. Култура 12 за, против, въздържали се, приема се. Култура 14 за, против, въздържали се, приема се. Инта 4 за, против, въздържали се, приема се. Култура 15 за, против, въздържали се, приема се. Култура 16 за, против, въздържали се, приема се. Култура 17 за, против, въздържали се, приема се. Култура 20 за, против, въздържали се, приема се. Инта първо за, против, въздържали се, приема се. Инта 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 50 за, против. Може ли да проверим? Мисля, че се приема, но все пак нека проверим. Ако обичате, употребете картите. Mm-hmm.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 Приема се. Изменение 51 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Инко 8 за. Против. Въздържали се, приема се. Имко 15 за. Против. Въздържали се, приема се. Култура 7 за против, въздържали се, приема се. Инта 6 за, против, въздържали се, приема се. Инта 8 за, против, въздържали се, приема се. Инта 9 за, против, въздържали се, приема се. Инта 11 за, против, въздържали се, приема се. Инта 12 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 25 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 27 за, против, въздържали се, приема се. Имко 7 за, против, въздържали се, приема се. Култура 11 за, против. Може би трябва да проверим. Yes. Uh, adopted. Приема се. Инта 7 за, против въздържали се, приема се. Инта 10 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 35 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение номер 9 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение номер 10 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 11 за, против, въздържали се. Приема се. Имко 12-то изменение за. Втора част. За. Втора част. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 43 за. Против въздържали се, приема се. Изменение 44 за, против, въздържали се, приема се. 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение номер 12 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме 46-то изменение. Oh, so it was rejected. Всъщност то беше отхвърлено 11 на 11. 48 за, против, въздържали се, отхвърля се. 29-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 37-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 39-то изменение за, против, въздържали се. Приема се. 42 изменение за, против, въздържали се. Приема се. 47 изменение за, против, въздържали се. Отхвърля се. 49 изменение за, против, въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 13 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. 52 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 53 за, против, въздържали се, приема се. И така, поименно гласуване за целия доклад. Е, Електронник вод. Електронно гласуване. Докладът се приема. Поздравления за госпожа Розиер. Искате ли да вземете думата? Да, съвсем накратко. Искам да благодаря на всички колеги, които ми създадоха удоволствието да работим по този доклад. Специално искам да благодаря за екипа на групата и на моята асистентка Луди, която свърши огромна работа по този въпрос. Благодаря на всички. We continue uh, voting on point 14 electronically. Roll call vote. И така, преминаваме към гласуване електронно, поименно. Точка 14. We are missing some. Oh. One more. Още един глас не липсва.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 We continue thereby. Продължаваме с точка 22. Обмен на мнения. Господин Андерсон, докладчик, има думата. sorry for a second. Председателят се извинява. Липсва ни представител на комисията в залата. Uh, Тъй като липсва представител на комисията, ще продължим с точка 18. Давам думата на господин Джамбаски, докладчик. Thank you, Chair. Dear colleagues, I will speak Bulgarian, so you can... Колеги, ще говоря на български. Господин президент, уважаеми колеги, като докладчик по становището на джури за цифров единен пазар, бих искал да очертая накратко сегашната ситуация. Аз силно приветствам стратегията за цифрови единен пазар, представен от Европейската комисия – Изключително важно е, че преразглеждаме, актуализираме, когато става въпрос за европейско законодателство в областта на новите установки. След известно обсъждане и преговори, както някои от вас вече знаят, на заседанието от 9 юли 2015 година Председателският съвет реши, че ИТРЕ и ИМКО ще бъдат компетентните комисии съгласно член 55, за да предвижат доклада към стратегията за единния цифров пазар на Европейската комисия – докато нашата комисия, заедно с комисиите по заето социални въпроси, култ и Комисията по граждански свободи, правосъди и вътрешни работи Либе, бе дадена статут на асоциирана комисия по правило 54. По компетентност моето становище ще се фокусира върху въпроси, свързани с авторските права, предвидени в предстоящото законодателно предложение на Европейската комисия. През летния период съответните комисии се бяха договорили за разделяне на компетенциите – Доволен съм да обява, че по правило 54 на джури бе предоставена изключителна компетентност в следните области. Облигационно право. Въпроси свързани с търговското и гражданското право, с изключение на правото на потребителите, както и директивата на услугите. По-специално по отношение на този въпрос бих искал да посоча, че джури ще се фокусира върху договорно право и, променено, и промененото предложение за общо европейско право за покупко-продажба – авторско право, реформа на режима на авторското право, изпълнение, електронно правителство и економика на данни. Моето проекто становище по този момент ще се фокусира върху следните въпроси. Първо, премахване на бариерите пред търговията и облегчаване на процедурите за онлайн бизнеса, за да бъдат стимулирани растежа, иновациите, избора на потребителите и конкурентоспособността. На второ място, целесочени основани реформи за подобряване на преносимостта на правното онлайн съдържание. На трето място, преглед и анализ на ролята на доставчиците на интернет услуги спрямо отношението към незаконното съдържание, което се предостави онлайн. Важно е да се обмисли отрицателното въздействие на това съдържание и да се търсят начини за ограничаване на разпространението от, как, от него, както и достъпът до него. От основно значение е прилагането на авторското право да се противопостави на нарушаването на промишлен мащаб, както и нарушаване на човешките права, проистичащи прощавайте от тях. Конкретно темата за незаконното съдържание ще бъде разгледана от Комисията по граждански свободи, правосъди и вътрешни работи Либе. На заключение отбелязвам положително намерението на Комисията да отегли правното предложение за продажбите, а вместо това да предложи правила за цифрово съдържание. Независимо от това, този подход трябва да бъде внимателно и съвестно разгледан чрез средствата за анализ и консултации за интересованите страни. Очевидно проектостановището е само отправна точка и има допълнителни въпроси, които бих поставил и бих добавил тук нататък. За съжаление, те още не са включени поради ограниченията във времето. И последно един много важен аспект на този въпрос е договорът от Маракеш. Когато става въпрос за това всички страни, засегнати от дигитализираните нови обстановки, трябва да се подчертае значението на нови и подобрен достъп до аудиовизуално съдържание. В съответствие с настоящата реформа на законодателство, свързано с авторските права. Това е от голямо значение за защита на важна част от нашето общество и економика. Друг ключов аспект който ще бъде включен и разглеждането на специфичните особености в различните сектори. За цифрови единен пазар трябва да функционира правилно процъфтяващ творчески сектор, като по този начин се гарантира запазването на културното ни наследство. Балансиран и равния подход към защита на всички притежатели и държатели на права е от значение за адаптиране на съществото законодателство към новото цифрово изменение, измерение, прощавайте, нашата економика. Както вече бе споменато, преносимост и рационализиране на трансграничния достъп са важни аспекти на цифровата рамка, както и подобрената преносимост и това прави по-ефективна економиката. Във връзка с това аз също ще се съсредоточа върху подобряването на по правила за разпоредби на електронното правителство. Като си имат предвид компетенциите на нашата комисия, бих искал да подчертая значението на, придър... значението на разделението на разделянето на договаряне във всяка една от комисиите, така че всеки да може да представи своите изменения съответно. Тези компетенции са ясно установени и така, че комисиите могат да работят заедно ефективно и да се избягва преплитане на съдържание. По отношение на сроковете за изменение бих искал да напомня на всички, че крайният срок е удължен до понеделник 21 септември 5-17 часа. Също така моля имайте предвид, че крайният срок за изменение в Комисията по заетост е 29 септември, а за ИТРИ и КУЛТ е 15 октомври. За становище на двете комисии Либе и Култ все още не е определен крайен срок. Както може би всички сте обърнали внимание, ще има още доста работа с това досие. Очаквам с нетърпение всички ваши предложения. Надявам се да работим в тясно сътрудничество, за да постигнем конструктивно и балансирано становище, което се надяваме да можем да представим по време на пленарната сесия в месец ноември. За да не губим ценно време, скоро ще получите моята покана за първоначална среща на докладчиците в Сянка. На нея предполагам, че ще имаме време и възможност да обсъдим основните въпроси, за да начертаем по-нататъчен план за действие по отношение на становището самото начало. Ако имате някакви въпроси или притеснения, моля не се колебайте да се свържете или с мен, или с моя офис. Благодаря ви за вниманието. Мистер Кавада. Господин Кавада. Мерси, президент. Благодаря, господин председател. Най-напред бих искал да благодаря на господин Джамбаски, да го поздравя за свършената от него работа. Докладът е много балансиран. Той очертава пътя към разумно хармонизиране на правилата, които са свързани с дигиталния пазар е, специално обръщам внимание на вашето желание да направите по-отговорни тези, които пускат съдържание в интернет, особено ако съдържанието е незаконно. Единният цифров пазар не би трябвало е, да пренебрегва закононарушенията, особено на нарушенията на авторските права. Бих искал да добавя, че единният цифров пазар може да включи значението на творбите, за самото функциониране на цифровата економика, а също така и необходимостта от разумен пренос на ценности към авторите на цифрови творби, за да бъдат те устойчиви и за да останат във времето. Така че в доклада трябва да обсъдим преценката на изпълнението на директивата Инфосок. За целта, според мен, е необходимо да подчертаем колко е важно значението на тази директива за това становище, за работата върху което отново благодаря на господин Джамбаски. Господин Радев има думата сега. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, економическите възможности, създадени от цифровата економика и информационните и комуникационни технологии са значителни. Знаем, че осъществяването на напълно функциониращ цифров единен пазар може да допренесе с милиарди евро годишно и да създаде стотици хиляди нови работни места – Днес наблюдаваме различни разпоредби за електронните съобщения и договорното право, трудности при трансгранично прехвърляне на онлайн съдържание и аудиовизуални продукти, както и различна степен на защита на данни, данните и на потребителите. Свидетели сме на все по-честа невъзможност на законовата рамка да се справи с забързаното развитие на цифровите пазари – тази връзка считам, че стратегията за цифровия единен пазар, която включва набор от целенасочени действия, които трябва да бъдат изпълнени до края на следващата година, е стъпката в правилната посока. Защитата на потребителите и по-точно приемането на хармонизирани правила по отношение на трансграничните онлайн договори, независимо от това дали става въпрос за физически стоки или за цифрово съдържание ще допринесе за осигуряване на по-голяма сигурност на потребителите при изключване на онлайн договори и ще засили трансграничната търговия. Надявам се законодателните предложения, които ще направи Европейската комисия, да намалят различията между националните правни режими в областта на авторското право и да осигурят по-широк онлайн достъп до творбите в целия Европейски съюз, включително чрез по-нататъчни мерки за хармонизиране, най-вече европейското право на продажбите. Свързването на търговските регистри в цяла Европа ще осигури съвместната работа на различните национални системи и ще гарантира, че предприятията и гражданите трябва да представят на публичните администрации своите данни само веднъж. Тоест, правителствата вече няма да отправят множество искания за една и съща информация, когато вече могат да използват информацията, с която разполагат. Считам, че в тази връзка е важно да се засили доверието в цифровите услуги и да се повиши сигурността, по-специално чрез защитата на лични данни. Що се отнася до ролята на интернет доставчиците, трябва внимателно да оценим дали подхода за повишаване задълженията им по отношение на съдържанието, което се пренася по техните мрежи, няма да създаде изключително много проблеми от правен, економически и технически аспект, като същевременно ще доведе и до затруднения за крайните потребители и бизнеса. Благодаря ви за вниманието. Thank you, Mrs. Reda. Благодаря, госпожа Реда. Благодаря, господин председател. Най-напред бих искала да благодаря на докладчика за написания доклад, за това, че ни предоставя малко повече време за работа върху измененията. Мисля, че въпросът е сложен. Има области, при които съответната изключителна компетентност на отделните комисии се припокриват, е, например в областта на така наречения геоблокинг, трябва да имаме обхватен подход към този въпрос. Имам е, специфично безпокойство по една точка от проектостановището. Е, става въпрос за доста широко определение на отговорността на интернет доставчиците. Искам да напомня, че това събужда противоречие между е, призива за отговорност, а от друга страна неутралност на доставчиците. Доста дискусии бяха проведени в парламента през последните години, например по пакета за телекомуникациите по договора АКТА и ние смятаме, че ако предоставим възможността за взимане на решение по прехвърляне на съдържание на частни доставчици, е, съответно трябва да бъде засилена и тяхната отговорност за законосообразността на съдържанието отговорност, която се поема от частни предприятия, които извършват услуги в интернет. Това може да бъде породено и от пазарна концентрация на няколко големи играчи или съсредоточаване е, в ръцете им на междиния пазар. Трябва да се направят допълнителни поручвания, поручване на въздействието, е, трябва да имаме е, по-широк подход към приложението на законите по отношение на интернет, да имаме предвид преговорите и консултациите, които комисията вече е извършила по тази тема. Аз приветствам от все сърце коментара на докладчика върху значението на ратифицирането на договора от Маракеш. Тук възниква и по-широкия въпрос за реформата на авторските права. Не трябва да се съсредоточаваме само върху економическите съображения, но също така защитата на основните права, правата на инвалидите, правата на свобода на информацията, свобода на словото, а също така и защитата на авторските права. И накрая е, по улесняването на е, трансграничния достъп до творбите. Много е важно да имаме предвид и правата на културните и езиковите младсинства. Е, те да имат възможност не просто да плащат за достъпа си до съдържание, но също така да са сигурни, че и е, достъпа до така наречените бродкастери е на лице онлайн. Това е свързано и с новата инициатива на Комисията за директор директивата за радиоразпръскването. Трябва да се съобразим и с това, колкото до електронното управление могат да бъдат направени много подобрения по инфраструктурата, е, е, самата работа, операбилност на системата и публичната администрация трябва да работи възможно най-прозрачно, а от друга страна е, процедурите за гражданите трябва да бъдат прости, да бъде взета предвид и правото им на защита на личните данни. Благодаря. Е, Благодаря, господин председател. Благодаря, господин докладчик. Докладът е чудесен и предложенията са е, великолепни, които ни представихте. Мисля, че сме на едно мнение. Трябва дигиталният пазар да бъде подобрен колкото се може по-бързо, по-добре. Ясно е, че ни трябва една нова рамка и това е отразено във вашите предложения. Две неща обаче искам да засегна. Към точка едно от вашето изложение. Аз съм съгласна по принцип, но имам малко проблеми с под с последната формулировка за тестовете. Нямам против тези тестове, нямам против нищо тези тестове, но е, знаем, че при подобни тествания е, не е нужно, не е достатъчно само да се гледа конкурентоспособността, но и оценката на въздействието върху работонаемателите, работния пазар и потребителите. Така че, ако мислим за това, би трябвало да направим тест върху целия пакет, защото не става само за предприятията и за конкурентоспособността в Европейския съюз, а и върху въздействието върху хората, а, и за въздействието върху хората като цяло. В такъв смисъл ще направя едно допълнение под формата на предложение за изменение. Към точка 5 от вашето изложение. Вие казвате, е, вие говорите критично за тези локални възможности. Е, това е така, трябва да сме много критични, но бих искала да заострим формулировката тук, защото в крайна сметка тук става дума за това как ще се справим с Рим едно. Казва се съвсем ясно, че ако няма европейско право, то тогава въжи а, националното законодателство или, е, на или на, националното законодателство по местоживеене или там, където е направена покупката. И това не бива да бъде подкопавано това право, защото потребителите имат сравнително голяма вяра в правото на Европейския съюз и това са права, които са добри за потребителите и те не бива да бъдат поставени под въпрос. Тоест, за местния вариант нещата могат да бъдат по-заострени и станали по-ясни и по-точни. Освен това, искам да реагирам и на изказването на господин Радев. Вие казахте, че е хубаво да има електронно управление и да има единство като принцип, т.е. едно подаване на данни и е, това е. Това е чудесно, обаче от конституционна гледна точка за Германия това не е възможно, защото това означава накърняване на правата на гражданите, на основните им правя, права и накърняване на законодателството за защитата на личните данни. Проблематично е просто да се каже това ще стане по този начин. Госпожа Кала също бе записала в твой доклад това предложение. Аз говорих по това предложение с, с органи на властта, с граждани и идеята на гласата е по-скоро отрицателна. Така че нека мислим за този принцип на подаване на данни, така че да бъде опазено правото на защита на личните данни и предложението да е в унисон на с конституциите на държавите членки. Така ще може, по този въпрос мисля, че ще може и ще трябва да говорим с колегите от Либе. Мисис Герингер. Госпожа Герингер. Dziękuję panie przewodniczący. Również chciałam podziękować e, naszemu koledze. Благодаря господин председател. Аз искам също да благодаря на господин Джамбаски за работата му върху това становище. Няма да повтарям вече казаното. Имам само няколко въпроса, разбира се, и няколко предложения. Е, в точка 1 говорите за премахване на пречките в търговията. Ние е, разбираме това като равни възможности за търговия при равни условия – навсякъде в Европейския съюз. Само, че ако има неравенства, те проистичат включително и от факта, че има някои допълнителни такси в отделни държави членки. Например, това въжи при е, отделни видове превози. Така се стига до отражение върху пазара и върху конкурентоспособността. Е, трябва да имаме единен подход, може би. Е, някой път такива такси съществуват в някои държави членки и друг път не съществуват. Освен това, те се различават е, и като размер е, такива такси съществуват е, и е, при продажбата на определени стоки за комуникационни услуги, например iPad-ове, iPod-и, Xerox машини. Може би трябва подобни разлики да бъдат преодолени на европейско ниво. В точка трета на становището си визирате по-голяма отговорност за незаконно съдържание. Ми, ние заседаваме в комисия по правни въпроси, но не мисля, че трябва да използваме е, подобни термини отговорност или по-голяма отговорност. Да, наистина. Е, всички сме съгласни, че отговорността трябва да е по-сериозна, но може би трябва да прецизираме е, формулировката и да мислим за мерки, които наистина се подават на принудително изпълнение. Доставчиците е, на услуги е, се третират е, просто както да кажем в физическия, в реалния свят, като собствениците на магистрали. Ако отстъпите правото някой да ползва вашата магистрала, тогава трябва да се намери някой, който да отговаря за това, което се превозва с камионите. Трябва да намерим отговор, отговарящ и за тези, е, които пренасят информация за това, което се принася. Обаче за мен поне е, това, което е записано, е, не е достатъчно прецизно. Трябва да се намери по-прецизна формулировка. По отношение хармонизирането на изключенията във връзка с авторското право. Е, в различните държави членки нормативната е, уредба е различна. Е, това има отражение и връзка с сферите на образованието, на конкурентоспособността. Може би трябва да се помисли за по-етапно хармонизиране на всички изключения. Достъп до образование, достъп до по-голяма конкурентоспособност. Може би тук трябва да се мисли за хармонизация на общностно ниво. Благодаря ви, благодаря сърдечно. Това бе последният записал се оратор. Желаете ли да вземете думата, господин Джамбаски? Uh, thereby we can return to point. Така, Можем сега да се обърнем към точка 22, защото представителите на комисията вече дойдоха. Думата има господин Андерсън. Благодаря. Договора от Мар... Маракеш. Тук става дума за достъп на хора с увредено зрение до визуален материал. Е, ратификацията трае вече доста време. Много страни са ратифицирали договора и вероятно след ратификацията договора ще влезе в сила. Моето мнение е, че има голяма подкрепа в Европейския парламент за ратификацията и подписването на договора, но за съжаление нещата не се движат добре в съвета. Комисията представи, предложи бърза ратификация и имаше определено развитие в тази насока. Комисията е готова да постави въпроса пред съда. За съжаление, комисията вероятно ще трябва да го направи и аз бих искал да разбера повече подробности от комисията за състоянието на нещата с договор от Маракеш. Thank you. Uh, may I ask... Благодаря. Госпожа Прат, ако обичате, да ни осветлите по въпроса. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Андерсън за описването на ситуацията, в която се намираме в момента. Както каза докладчикът, комисията представи въпроса за ратификацията на договора пред съвета. Европейския съюз е страна по договора. И е, от доста време нещата са в това положение. Т.е. от миналия октомври договорът е на разположение в съвета. Предложението на комисията за ратификацията се основава на изключителната компетенция на Съюза. Това е становището на комисията и, и това е становището на правната комисия на Европейската комисия. но има задължителни изключения от договора за печатните материали. И тези изключения са хармонизирани в, европейски, в законодателството на Европейския съюз. Освен това, договорът предвижда обмен на така наречените специални форми на копия за хора с увреждания в трети страни и предвижда е, и съществуват вече няколко решения на съда, които потвърждават изключителната компетентност на Съюза. Затова комисията смята, че е, въпросът се намира под изключителна компетенция на Съюза. Това би позволило и една единствена ратификация на договора, за да може договорът да стане обвързващ за 28 държави членки. Но какво се случи от както предложението бе представено? В края на 2014 година имаше технически срещи е, под латвийско председателство. Въпросът бе обсъден на Корапер, защото се оказаха, че нещата не са технически. Те не са директно свързани с изключенията в договора на Маракеш. Оказа се, че всъщност има недоразумение между институциите. Имаше няколко срещи на ниво Корепер – е, опита се да бъде постигнат компромис и трябва да кажа, че комисията показа голяма гъвкавост. Опита се да предложи няколко опции за компромис. Е, някои от тях бяха доста креативни. Целта беше да се разблокира ситуацията и да се позволи ратификация на договора. За последен път разговори се, возеха на, се водеха на 6 май 2015 година. Тогава на тези разговори се каза, се стана ясно, че ситуацията е много блокирана. Имаше мнозинство, но не достатъчно мнозинство от държавите членки, мнозинство, което бе съгласно с компромиса от страна на комисията, че комисията има изключителна, че е изключителна компетентност, но нямаше достатъчен брой държави членки, които да позволи, кое, което да позволи ратификация на договора. И така, ситуацията е блокирана. За да не губим повече време, комисията реши да изиска мнение, становище от Европейския съд. И така комисията помоли съда за неговата позиция дали именно ратификацията на договора от Маракеш попада под изключителната компетенция на Съюза или не. На 17 юли бе изискано становището на съда. 3 наклонена черта 15 е входящия номер на заявлението. Комисията съжалява, че трябваше да се стигне до тук – но, както казах, комисията не искаше да губи повече време. Явно, нашето предложение за ратификация е все още валидно. То е валидно и пред съвета, така че ако съветът реши да вземе решение да придвижи нещата напред, това може да се случи. Това все още е възможно. Съветът ние просто обаче не искаме ситуацията да остане блокирана и да няма никакво движение. Знаехме, че е, преди лятото, че това е риск, но тук се намираме, господин председател. С удоволствие ще отговоря на въпроси, ако има такива. Uh, thank you very much. Uh... Благодаря. Господин Каспара. Благодаря, господин председател, за това, че отново включвате в е, дневния ред въпросът с е, договора от Маракеш. Благодаря и на господин Андерсон за свършената от него работа. Аз е, мисля, че очертавате доста мрачна картина. Ние сме поставили изисквания преди две години тези изисквания бяха споделени и с съвета, и с комисията. До ден днешен обаче нищо не е приложено. Знаете, че на 29 април проведохме заседание. По време на заседанието в Страсбург ние изразихме подкрепата си към комисията. Междувременно Испания ратифицира договора и Комисията за проверка на правата на увредените лица е, чете, е, че договорът от Маракеш е приоритет и, него, и той не може повече да се отлага. Мисля, че нещата са ясни. Представителката на комисията обясни нещата ясно. Трябва да окажем натиск върху съвета, поне аз така мисля. Е, искането за становище от Европейския съд е напълно полезно, но все пак и тук отправям въпрос към комисията. Няма ли отговорът на съда да дойде твърде късно? Е, е, за мен беше удоволствие да чуя какво каза докладчика. договорът от Маракеш и текстът върху авторските права не трябва да бъдат е, третирани равноправно, ако мога така да се изразя. Имам чувството, че просто очакваме дефиницията, която ще приемем за директива 29, за да се вземем с е, договора от Маракеш. Според мен това не е справедливо, особено е, предвид правата, които се гарантират по договор от Маракеш. Благодаря ви. Председателят, аз също ви благодаря, но преди да дам думата на госпожа Реда, искам да кажа на господин Гаспара, че съвета пристъпи към ратифицирането, без да се има предвид, че комисията е искала становище от Европейския съд. Е, това беше казано достатъчно ясно. Е, всъщност съвета може да пристъпи към ратифициране на договора без да чака мнението на съда. Госпожа Реда, е, благодаря, господин председател. Тази точка, която вие току-що повдигнахте, е много важна. Очевидно, комисията трябва да привиди възможност, по която очакването на решението на съвета не би трябвало да спъва нашата работа. Е, новия председател на Европейската комисия също обеща, Тоест, ние трябва да продължим работата си, не трябва да чакаме решението на съда. Искам да ви напомня, че в миналото нашата комисия категорично е заявявала е, липсата на разбиране по въпроса дали става въпрос за изключителна компетентност или не. Е, Европейския съвет вече широко е законодателствал в тази област. Е, трябва ли да се предвиди изключение за хората с увраждания? Е, има е, много задължителни изключения по отношение на правата на авторите, които вече се прилагат. Още веднъж искам да благодаря на комисията за опитите и да намери решение. Да подчертаем, че в момента става дума за защита на основни права. Е, за е, хора, които са незрящи. За тях е необходимо както образование, така и свобода на информацията. Така че положението трябва да се изясни възможно най-бързо. Председателят, благодаря е, госпожа Механибол. Благодаря ви. Напълно съм съгласна с всичко, което се каза до момента. Аз мисля, че е доста ужасно това, което се случва. Е, става дума да се даде възможност на хората да правят това, което всички ние правим безпрепятствено. Ужасно е да се протака решението по този въпрос. Аз също държа да благодаря на Европейската комисия за свършената работа. Въпреки това обаче е, се питам дали ние можем да кажем нещо като парламентарна комисия, но може би е, трябва да се уверим, че съвета е запознат с нашето мнение, както и с мнението на други парламентарни комисии. Нека да пристъпят към ратифициране за хора, е, които изпитват затруднения и имат същите права като всички останали, като всички нас. Uh, that... Председателят Току-що научавам, че вчера председателя на Европейския парламент е решил да отправим препоръка, а именно да отправим наблюдения върху процедурата по становище. Това е което правим ние от наша страна. Господин Андерсон иска ли да вземе думата? Yes, no, just... Да. Е, искам да задам последващ въпрос. Е, по отношение на становището на съда ние всички очакваме мнението на съда, но при положение, че има изключителна компетентност, можем ли да решим, че съвета просто ще се съобрази с нашето становище? Аз просто не разбирам какво правим. Е, е, е, почвам да се смущавам от поведението на съвета. I wonder whether anybody wishes to ask this question. <laughs> Някой друг иска ли да вземе отношение по въпроса? It doesn't seem to be the case. <laughs> Явно, че не. В такъв случай приемам, че е, приключваме днешната дискусия по този въпрос. Благодаря на госпожа Брат за участието и в работата ни. Пристъпваме към 19 точка от дневния ред. задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане. Отново давам думата на господин Ангел Джамбаски. Thank you, chair. Благодаря, господин председател. Като докладчик по становището на нашата комисия по предложението за директива на съвета за изменение на директива 2011-16 наклонена черта ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане, предложих няколко промени, които се надявам колегите от Комисията по економически и парични въпроси да вземат под внимание. Опитах се да запазя техния фокус в сферата на компетенциите на нашата комисия, за да избегнем дублиране на работата на колегите от Комисията по економически и парични въпроси ЕКОН и специалната комисия за данъчни постановления и други мерки, сходни по естество или въздействие. Надяваме се, че колегите ще ме подкрепят в ограничаването на измененията само в сферата на нашите компетенции. И бих искал да ви помоля да внасяте изменения чрез колегите си в ЕКОН, ако имате намерение или желание да изменяте други части от предложението. Ще бъда кратък в своето представяне и се надявам на една конструктивна дискусия и продуктивна работа с докладчите в сянка. Подкрепям целите на предложението за увеличаване на обмена на информация, за да могат държавите членки да бъдат информирани за данъчни постановления с трансгранично въздействие, които биха могли да окажат влияние върху тяхната данъчна основа. Въпреки това, смятам, че е важно да се защитят поверителните данни на дъноплаците и да се сведе до минимум административната тежест. За тази цел трябва да сме сигурни, че предприеме балансиран подход, според който обмена на данни е пропорционален и подходящ за постигането на целите, предвидени в директивата. Имам колебания дали е нужно да влизаме в дискусии, за които колегите от ЕКОН са отговорни, като тези за агресивно данъчно планиране и така наречената вредна данъчна конкуренция, които нямат ясна дефиниция и все още се проучват. Включването им в правен текст би могло да има негативни последствия и последици при приложението на новата директива, като например създаване на правни вратички, практически трудности в прилагането на новото законодателство. Поради тази причина предлагам премахването му предложението и фокусирането върху сферите, в които нашата комисия има компетентност. В тази връзка се позовах на мнението на шведския парламент, дадено на базата на член 6 от протокол 2 към договор за функциониране на Европейския съюз, според което в някои отношения предложението на комисията нарушава принципа на субсидиарност. Комисията предлага данъчните органи на държавите членки да изпращат информация за данъчни дела на властите на молещите държави членки, а също и до Европейската комисия – този обмен на информация е насочен към данъчните администрации и бих искал да напомня на колегите, че комисията не разполага с функции на данъчна администрация. Темата е много чувствителна и именно поради тази причина предложих заличаването на това изискване. Трябва да насърчаваме данъчните администрации да сътрудничат помежду си да обменят информация, а тази информация трябва да се разглежда само от компетентни органи, които са обект на строги разпоредби относно поверителността на информацията, както определено в член 3 от директивата. С това се позовах и на мнението на Европейския надзорен съвет за защита на данните, който изразил основателни опасения относно съвместимостта на това предложение с изискванията за защита на данните. Подкрепям идеята обмена на информация да започне най-бързо, но време трябва да бъдем внимателни при определенето и налагането на срокове, като се уверим, че те са обозрими и практически приложими. По отношение на периода за ретроактивно предлагане на обмена на данъчни дела, Смятам, че предложения срок от 10 години е твърде дълъг и предлагам да бъде намален на половина, особено с оглед на факта, че в някои страни членки давността на този вид дела е изтича с общата погасителна давност от 5 години. Относно влизането в сила на изменящата директива, според предложението на Европейската комисия, се дава срок на държавите членки до 31 декември 2015 да направят необходимите промени в своите законодателства в съответствие с изискванията на европейското законодателство и от 1 януари 2016 да започнат прилагането й. Тъй като за Европейската комисия ще бъде сериозно начинание да разработи нова централна директория, смятам, че този срок е прекалено кратък и ще наложи тежест върху националните администрации. Предлагам настоящата директива да започне да се прилага 12 месеца след влизането и сила. Тоест от 1 януари 2017. Смятам, че е удачно ден време на държавите членки да приспособят своите законодателства и да осигурим комисията достатъчно време да свърши необходимата работа. Ще се радвам да чуем мненията на докладчите Сянка и на останалите колеги. Благодаря ви за вниманието. Uh, thank you. Uh, before giving the floor to Mr. Custer, благодаря. Е, срокът за изменение искам да допълня е, че на 22 септември е срокът за подаване на изменение. 22 септември, нали така? Това исках да уточня господин Кастар. Благодаря за доклада. Мисля, мисля, че докладът не съответства на изискванията на данъчната политика в Европа. След Люкслих, данъчната политика е от публичен интерес и обществеността и възприемането на данъчната политика възприемането на данъчната политика в обществеността е много важна данъчната политика е европейски въпрос. Всеки, всяка година 1 милиард евро са загубени поради укриване на данъци. Това, е, това са загуби за националните бюджети. Трябва да сме много ясни, много решителни тук, що се отнася до измененията. Освен това, в публичните институции се сблъскваме като, с нещо като бедност, публична бедност, разпада се инфраструктурата. Вижда се колко е важна данъчната политика в Европа. Тя трябва да е разумна и да води до това големи предприятия да плащат данъци, да дават своя принос за доброто функциониране на публичния сектор – а, и ето, имаме нещо много актуално. Беженците, за тях ни трябва допълнителни ресурси. Този аспект също трябва да бъде разумно финансирано и нашето послание трябва да е много ясно. А, предложенията за изменения са по-скоро, предлагат по-скоро един умерен подход. Аз съм по-скоро за по-заострен подход. Политиката срещу укриването на данъци, срещу данъчни оазиси, тази политика трябва да стане по-агресивна, борбата трябва да е по-агресивна и в този смисъл езикът трябва да, да е съответен. Формулировките трябва да са по-остри. Затова не смятам, че трябва да сме толкова меки и формулировките тук да са така омекотени. Освен това, пете години срок. Според нас, от е, гледна точка на социал-демократите, ние не приемаме това съкръщение на срока, ще сме против това предложение. А, иначе смятаме, че другите срокове са разумни да се намаляват обаче сроковете по принцип не е разумно. Това не е добър сигнал. Важен, важно е да изпратим сигнал за Европа, че се застъпваме за ясни правила и че ще престанем с неясни, обтекаеми формулировки. Трябва да кажем ясно, че затваряме вратата за данъчните измами. Благодаря. Господин Дюран. Благодаря, господин председател. Това, което току-що се каза, вече беше казано. Няма да го повтарям. Изцяло споделям това мнение. Разбира се, че благодаря на докладчика за неговата работа. Аз мисля, че проблемите, които се поставят в момента са Искаме ли да съхраним данъчната конкуренция между държавите в рамките на Европейския съюз или тъкмо обратното искаме да тръгнем към логика, по силата на която тази конкуренция трябва да се избегне? Защото конкуренцията между държавите е първо източника на стоящите затруднения, на дъмпинга, който някои страни правят и на е, бюджетния дефицит в някои други страни. Това е принципният проблем. Мисля, че въпросът, който се поставя по силата на вашето становище е какъв Европейски съюз искаме? Е, мисля, че ние не можем да избегнем тази дискусия, макар и да не е по силата на дискусията именно е, по тази директива. Едва ли ще го разрешим. Но аз мисля, че във вашето становище трябва да отидем още по-далеч. Нещата да се изяснят, окончателно да се изяснят. От една страна има становището на комисията по тази директива и то беше повторено ясно от господин Юнкер. Тоест, това, което ставаше до момента, трябва да престане. В момента положението е прекалено прекалено сериозно, особено в бюджета на някои държави членки. Тоест, трябва да се търси конвергенция. Това е политически избор. Разбира се, че може да има и обратен избор, много добре го разбирам, национален, субсидиарност, облагане в всяка отделна страна. Това, което е опасно. Опасно може би е силно казано, но най-опасното е да останем по средата на моста, по средата на пътя. Ако искаме да вървим, ако не към е, хармонизация, то поне към конвергенция, нека да го кажем. А точно това вие отменяте. Тоест, въпросът ви да се каже не, да не останем в тази логика просто не е написано достатъчно ясно. Мисля, че докладът ви е много добре написан. За сметка на това не споделям терминологията. Искаме доклада да бъде още по-ясен, за да има истинска дискусия в парламента. Тоест, да или не. Искаме ли повече данъчна е, интеграция или повече национална субсидиарност. Това е същинския дебат. Вие сте го поставил, може би недостатъчно ясно. Благодаря ви за становището. Аз също казвам моето становище и то ясно. Председателя, това е последният изказал се. Господин Чамбаски, иска ли да обобщи? Уважаеми колеги, благодаря ви Благодаря ви за изказаните становища. Винаги е по-полезно да се чува критика, отколкото подкрепа, тъй като в край на краищата това е сблъсък и на идеи. Така че благодаря за мненията ви. Благодаря за изказаните мнения. А, да, това е важният въпрос. Дали искаме повече национални държави или или обща европейска регулация, аз имам своята политическа позиция, която може би се разминава с част от вашите. Но именно това ще бъде и въпрос на разговора. По отношение на сроковете, които постави колегата, а, в редица държави, включително и в моята, показа... погасителната давност по смисъл на наказателния кодекс за данъчни престъпления е 5 години. Няма как да търсите отговорност 10 години назад при положение на европейско ниво, че, преди 5, че след 5 години тя се погасява. Или трябва да променяме всички европейски закони, с всички държави членки да го правим 10 години? Или има разминаване? Това е причината да предложа това намаляване. Но така или иначе, предстои ни разговор, предстоят дебати по темата, така че с удоволствие и нетърпение чакам вашите мнения през докладчетите Сянка и всеки един от вас. Благодаря ви. Uh, thank you very much. There we have... Благодаря. С това приключваме точка 19. Имаме и точка 20 са делегираните актове и актовете за изпълнение и тяхното преразглеждане. Докладчикът обаче, господин Ногис, не е тук. Но нека да кажа, че докладчикът смята, че няма нужда да се възбужда е, възражение против тези мерки. Вие ще може да прочетете, имате възможност да прочетете тези мерки. Искам да попитам, има ли възражения, има ли коментари по тази точка? Не виждам колеги, които да искат думата. В такъв случай It's okay. Before closing the morning session, may I just... Преди да приключим, искам да прочета решенията на координаторите от тази сутрин, за да ви запозная с тях. Най-напред, що се отнася до номинирането на докладчици. за надзор на Европейския съюз 2014 година. Докладчикът ще е от зелените. Няма още име. Регламент 1094. Е, е, докладчик ще бъде госпожа Хаутала, представителство на работниците на европейско равнище. Е, докладчик ще е господин Гаспара, адекватност на законодателната рамка за защита на потребителите в областта на дигиталния пазар, господин Карим. Има пет казуса е, за имунитет. Иштван Уихел, докладчикът ще е господин Свевка, за Георгиос Кирцос, госпожа Регнер, за Стелиус Колунглу, ще бъда аз докладчик, за Чеслав Шекевски, госпожа Хаутала, за Роберт Ивашкевич, господин Гонос. Координаторите решиха да възложат изследване за защитата на историческото наследство и предотвратяване на търговия с плячкосено наследство. Освен това, координаторите решиха да е, реших заседанието на 21-22 септември да не се състои и да проведат замяна на това е, заседание в Страсбург на 11 януари 2016 година и на 14 септември тази година. Имаме календара за заседания за 2016 година. Освен това, госпожа Комодина Качия и госпожа Розиер са включени в делегацията за ноември 2019 година. Координаторите ще поканят, решиха да се покани е, комисар Георгиева и генерален секретар Италиенер, за обмен на мнения по отношение на административното право. Това ще се случи на следващото заседание на комисията. Координаторите решиха да има изслушване за междуинституционалните споразумения за по-добро законодателство. Кости е, ще бъдат господин Ферховстат и господин Тимърманс. Ще има дебат за състоянието на преговорите. Бе, одобрен, бе, бе одобрен проект от дневния ред за изслушването през октомври за реформата на Брюксел 1 регламента. Освен това, решихме да се подаде отново въпросът, който бе първоначално решен да бъде подаден през май 2015 година. Освен това, ще има заместник на господин Пинто, който е докладчик по броя на съдиите в Европейския съд. Благодаря ви за присъствието. С това закривам сутрешното ни заседание. Ще продължим в 3 часа.